Свобода може да предаде нашите поздравления на госпожа Плум. На 25 април комисията АФЕТ провери имунитета на съответният депутат и нейният мандат се потвърждава. Неговата валидност се потвърждава. Комисия АВКО предлага тълкуване на член 117